къде се разправи? Първата точка в дневния ред е годишен доклад на Европейската инвестиционна банка. Позволете ми да поздравя много сърдечно директора на Европейската инвестиционна банка. Давам думата на докладчика. Господин председател, места. Господин комисар, колеги,